и е, не бяха съгласни с условията, при които е, живеят е, животните в този цирк. Благодаря ви, колега. Е, нека да поздравим е, представители на Канадския парламент и канадската мисия в Европейския съюз. Те са тук, в трибуната и наблюдават нашето заседание, ще участват в 32-та е, е, междупарламентарна среща Европейски съюз Канада. Ще имат възможност е, да разговарят с много депутати от Европейския парламент. Вече с една част от тях се срещнаха, присъстваха и на заседание на ИТРЕ през тази седмица. Поздравявам още веднъж нашите канадски колеги и им желая ползотворно